но вече има все повече и повече е, усложни методи за подправяне за това и ние трябва да, да намериме е, много е, строги мерки за борба с, срещу тези явления. Моята страна все още не е член на шенгенското пространство. Надявам се, че скоро ще стане. Но и аз бих искала да, да подсигуриме сигурността на всички европейски граждани чрез тази нова система или може би чрез други начини, които те първа трябва да измислим и намерим. Господин Солнце. E, Много ви благодаря. Силно подкрепям проекта доклада и бих искал да благодаря на госпожа Мецола като докладчик за свършената работа. Смятам, че сигурността като че ли е един от първите общи интереси, които ние имаме в Европейския съюз. Но, дами и господа, има и нещо друго, а, а, което също е важно. Когато подкрепяме ФАДО, ние засилваме Frontex. Това е една от най-важните агенции в Европейския съюз и трябва да работи все по-добре в полза на сигурността и безопасността на целия ни континент. Много лош опит сме имали до момента по отношение на сигурността ни. Смятам, че в момента с този проект работим по нашата сигурност, както прави и Полша. Мисля, че Полша е безопасна страна и Европейския съюз като цяло трябва да бъде такъв. В тази посока и документа. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Дали може да се изкаже от името на комисията. Благодаря за вашата работа, госпожо Мецола, и благодаря за дебата, уважаеми депутати. Както казахме, системата ФАДО ще спомогне за повишаване на сигурността в рамките на Съюза и ще закрепи и у, у, у, остри граничния контрол. Споразумението дава възможност за подобрение на настоящото функциониране на системата и допринася за борбата срещу фалшивите документи. Както казахте, тя, тази система ще подобри и защитата на данните. Надявам се крайният компромис да бъде утре подкрепен с мнозинство. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на докладчицата, госпожа Мецола. Благодаря, господин председател. Благодаря, комисар Дали. Аз проследих и слушах много внимателно всички изказвани. И смятам, че има един единодушен, има единодушна подкрепа за системата ФАДО, която има за цел да подпомага на държавите членки да разграничават е, фалшивите от е, истинските е, документи и която ще спомогне за обмен на информация и данни. Както правилно казаха колегите, все повече и повече засичаме пред фалшифицирани документи, методите за фалшифициране се усъвършенстват и са разнообразни, но ние винаги трябва да бъдем една крачка пред престъпниците, за да можем да защитиме външните граници на Европейският съюз и свободата и сигурността на хората. Затова трябва да можем е, да а, разграничаваме хората с а, е, автентични документи, да ги пропускаме през нашите границите. Отдавна искахме, отдавна агенцията искаше някакво спомагателно средство, за да може да си върши правилно работата. Трябва също така да помогнем и на хората, които, чиято самоличност се използва от престъпни кръгове, без дори те да са да осъзнават и да знаят това. Има и такива. А, а, за да успокоя колегите а, от а, групата на зелените, смятам, че ще намериме добър е, баланса между сигурността от една страна и поверителността от друга. И бих искала да ви призова всички да бъдем единни и да гласувате утре за това предложение. Благодаря ви. Благодаря, госпожо докладчик. Приключваме с дебата на тази тема. Ще гласуваме предложението утре. Следващата точка в дневния ред е изказване на комисията и съвета относно прането на пари в светлината на Луанда Ликс. Още веднъж ви припомням начините, по които можете да поискате да се включите в спонтанните изказвания и използването на синята карта, което може да стане след изказванията от името на политическите групи. Е, и, а сега започваме с изказване на госпожа Бърняк от името на съвет. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодарим, че поканихте председателството да участва в това разискване. Искам първо да ви уверя, че съвета, както парламента и комисията, са отдадени на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Заедно ние сме постигнали съществен напредък в това отношение включително с изменение на директивата срещу изпирането на пари, банковия пакет, законодателството за Европейския банкоморком орган и така нататък. Всички тези норми, законодателни норми, вече трябва да бъдат прилагани. След а, досиетата Луанда се оказва, че нашите притеснения са действително а, реални. А, това са а, факти, които а, не само може би са ни ощетили, а и които а, доказват, че не се следват а, актуалните правила. Разбирам, че се води вече разследване, включително и в Ангола и в Португалия, които трябва да си свършат работата. През юли месец по молба на съвета Европейската комисия а, публикува информация а, за а, европейски банки. В този документ се посочваха конкретни проблеми, свързани с прилагането на а, нормите за също прането за пари в цяла Европа. Не е изключено същите тези а, проблеми да а, продължат да а, стоят пред нас. А, те са предизвикателство, но а, в същото време имаме и повод за оптимизъм. Усеща се в парламента, в комисията и в съвета едно обединение, а, един а, подем в борбата. Действително, изпирането на пари е един мащабен проблем, така че а, стратегически а, съветът а, прие заключения миналия септември – които гласят следното. Трябва да хармонизираме в по-голяма степен мерките и да обмислим какви са възможностите, предимствата и недостатъците на това да се а, създаде европейски орган, посветен изключително на това. А, имаме план за действие срещу изпирането на пари който беше съгласуван с ЕКОФИН през 2018 година. Ние продължаваме да следим какво се случва с него. Допълнително, нашето председателство инициира разисквания за организираната престъпност и борбата с нея. Уважаеми депутати, ние сме на едно, кръсто, на едно кръстовище – където сме в състояние да увеличим мерките срещу финансиране на тероризъм и изпиране на пари. За а, очаквам да видя инициативите и предложенията на комисията и се надявам, че ще се получим от полуките и уроците, които ни предоставят случаи като досиетата Луанда. Благодаря ви много. Благодаря. А сега давам думата на господя, госпожа Дали, която ще се изкаже от името на комисията. Благодаря, господин председател. Комисията признава необходимостта и значимостта на този дебат и приветства възможността да можем да изясниме причините и е, е, много от аспектите от аферата Луанби Ликс. Е, по този начин ще, ще, ще можем да увеличиме мерките за надзор и контрол в Европа. Необходимо е да осигуриме целостта на финансовата система, но това не може да го направи всяка страна по-отделно. Европейският съюз трябва да прилага правилото нула толерантност за пране на пари. За това трябва да използваме всички инструменти и да ги укрепиме. Ще, пред, ще предложиме промени в законодателната уредба и, и всички унези е, инструменти за борба с прането на пари и финансиране на тероризма. След решенията на съвета и заключенията на ЕКОФИН, комисията ще приеме нов план за подобряване приложението на правилата в бъдеще петата директива, която бе транспонирана от държавите членки до края на януари, е, съд съдържа безкрайно много разпоредби, свързани и също и свързани с гражданското общество, медиите и всичко, което е необходимо за надзор. Законодателната рамка подсигурява баланс от, от една страна защита на личния живот и данните и от друга страна повече прозрачност на економическите и финансови транзакции чрез достъп до регистрите Европейският съюз застана на челно място в областта на прозрачността. Е, днес е, комисията започна и е, процедура по нарушаване срещу 8 държави членки, които все още не са транспонирали директивата. Но разбира, проблема не е в липсата на правила. Проблема е, е прилагането на правилата на национално равнище. Това то се извършва по много разнообразен и различен начин в различните държави членки. Сега европейските банкови е, органи имат много повече възможност за координиране на дейностите в борбата срещу финансирането на тероризма и прането на пари но комисията осъзнава, че има още какво да се направи. Необходимо е да се пребориме с структурните слабости и пропуски и фрагментираните методи, които се прилагат в държавите членки държавите членки. Комисията смята да създаде една цялостна единна политика за пране на пари в която ще бъдат включени всички необходими инструменти. Има нужда да се консолидират съществуващите инструменти, да, и, да има повече координираност за откриване на престъпленията и за възвръщане на сумите. Европейският съюз ще играе по-голяма роля в областта на надзора и координирането на финансово-разузнавателните органи. Чрез съз... Създаването обаче на нови структури не трябва да бъде само цел. Органът който ще създадем, който може би ще е нов или ще бъде е, един преработен съществуващ инструмент, трябва да има за цел само и единствено по-добро управление. за да имаме наистина по-добър надзор и повече по-добро прилагане на правилата. Това е нашата амбиция за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Сега от името на политическите групи, от името на НП, господин Фербер. Благодаря, господин председател. Хубаво е да се знае, че съм господин. Както и да. Е. Благодаря. Уважаеми колеги, Ландаликс показаха, че Европейският съюз има вече пет директиви срещ, за борбата срещу а, прането на пари, но се оказва, че в крайна сметка Европейския съюз е много атрактивен за пране на пари. Защо е така? Явно, защото настоящото законодателство не се прилага. Прави сте, госпожо комисар. Преди пет е, Петата а, е, директива трябваше да бъде приложена на 10 януари. Само пет от държавите членки са я приели напълно, 15 до някъде са я приложили. Госпожо председател на съвета, вашата страна, въпреки че не слушате, е именно между тези 15 държави. И има държави, срещу които предстои а, откриване на процедура за, за несъответствие. Ако състоянието на нещата е такова, всички хубави а, резолюции на министрите на финансите нищо не струват. Те са само празни думи. И когато съветът не иска да слуша, трябва да си помислим как да решим всъщност проблема на европейско равнище. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател, че вече слушате. И така, става дума в крайна сметка за целостта на европейската финансова система и за нашите граждани, защото прането на пари и организираната престъпност са много тясно свързани една с друга. Ние Имаме модел чрез Европейската прокуратура как може да функционира една система и за това моля държавите членки да обединят усилията си и да се осъществи преследване на престъпниците на европейско равнище. Всичко останало ще е безрезултатно. Благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Хейна Лома. Arvoisa puheenjohtaja, olemme jälleen kiitoksen velkaa toimittajille. Трябва да благодариме на журналистите, независимите журналисти, разследващите журналисти, които разкриха много важни движения и е, на финансови потоци. Сега говориме за, за една страна, в която две трети от, е, на, от е, населението живее с 2 долара на ден, а много а милиони и милиони са изтекли от страната, благодарение обаче на европейски финансови експерти, адвокати, нотариуси и други. Така че трябва да се променят правилата на играта. Не можем да позволяваме това да продължи. Да, имаме директива, но трябва да имаме еднакви правила навсякъде – финансовият свят и банките трябва да бъдат под контрол. За това е необходим по-добър надзор. От името на Реню, госпожа Стругарио. Your microphone is not on. Thank you. I will speak in Romanian. Nu transpunem complet, corect și la timp. Ние не не транспонираме на време европейските директиви за борба с прането на пари. Това е, е тежката действителност. Днес комисията е започнала процедура по нарушение срещу някои държави членки, включително и Румъния. А да не говориме, че нито е държава членка не е транспонирала правилно четвъртата директива. Срока беше 2017 година. А сега се сблъскваме с скандала Луанда Ликс трябва да имаме общи правила за борбата с пране на пари. Директивите не са достатъчно силни инструменти. Трябва да промениме парадигмите. Трябва да знаем и кой се възползва от подобни явления, т.е. да има много повече прозрачност. Затова не може една голяма европейска консултационна фирма, която работи и за европейските институции, работи и за диктатори от трети страни и им помага да си перат парите, да ги прехвърлят в а, данъчни убежища и да крадат своите страници. Трябва да има закон Магницки в Европейският съюз, така както настоявахме през декември. Журналистите още веднъж ни доказаха доколко колко е важна тяхната работа в борбата срещу а, прането на пари. Така че те трябва да бъдат защитени, включително и с правни средства. От името на зелените, господин Гигол. Благодаря. Когато е, слушам дебата, е, ме полазва едно неприятно чувство. Почти вече свикваме с подобни скандали. Явно Обществеността разбира, че политиката е безсилна, а в същото време индустрията за избягване на плащане на данъци се разширява. Но не бива политиците да се отказват от защита на демокрацията, независимо колко силни са ни противниците. Не е случайно, че при Луанда Ликс имаме е, имаме работа с Португалия. Преди години имаше отново скандали в Португалия с футболната лига. Да, Луин Пинто е в затвора, но истинските престъпници не са в затвора. Така Португалия е продала хиляда, хиляди златни визи и създаде в Мадейра данъчен рай. Така се потъпкват човешки права. Това обаче ние не може да си позволим. Европейската комисия трябва да, да наложи върховенството на закона във всички държави член, членки и не бива да се отлага задействането на процедурите по несъответствие. Прекалено много чакахте. Имаме проблем с върховенството на закона в Португалия и комисията трябва спешно да се заеме с него. Одита и преосмисленето на директивата за одитите трябва да постанови по-строги мерки. Проблемът, който поставя Луанда не е решен. Благодаря. От името на консерваторите и реформистите госпожа Кемпа. Благодаря, госпожо председател. Само истински санкции могат да предотвратят организираната престъпност да се разширява и да действа в Полша. Главният прокурор Жобра в Полша ефективно се бори срещу прането на пари. Ние заострихме законите и обезпечихме около 1 милиард евро – Става въпрос за ангажимент от страна на главния прокурор и от страна на Министерството на правосъдието. Имаме много инструменти за пориране на активи, ограничаване на банковите дейности и други. Имаме много възможности за борба с организираната престъпност и за прането на пари. Естествено, четвъртата директива е важна, важна и петата директива на европейско равнище. Това е един друг елемент в борбата срещу организираната престъпност. От името на зелените, господин Кошмал. Благодаря, президент. Благодаря, господин председател. Досиетата Луанда разкриха какво се случва на международно ниво. В Португалия има много проблеми с националния елит, който всъщност се оказа забъркан с бизнесите на Изабел Дос Сантос. В Малта, друга правна юрисдикция, също се оказа, че а, има по какво да се работи и те се задействаха също прането на пари. Европейските институции а, също вече предприемат мерки, но ако има национални юрисдикции, които позволяват и улесняват финансови престъпления и изпиране на пари, то тогава Европейският съюз трябва да предприеме нещо, за да спре това. Защото иначе рискуваме да видим много подобни скандали и те да не доведат до нищо, да няма никакви последствия за хората, които ги причиняват. Нито на национално ниво, на, нито а, по някакъв друг начин. Има органи, които а, участват в а, всички тези а, скандали. И европейските институции трябва да влязат във връзка с тях. Тези хора трябва да понесат последствията си. Защото, както виждам от Ланда Ликс, се оказва, че Руи Пинто е единствения наказан в този случай, човека, който подаде сигнала. И какво можем да кажем за а, а, мерките, които предприе Европейския съюз? Те не са достатъчни. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Перейра има думата. Да. Благодаря, господин председател. Колеги, прането на пари е престъпление с много лица. Става дума за цели състояния, за инвестиции, за цели компании, които се оказват замърсени и за цели економики, които страдат от това. Всичко това тръгва от един човек, от един престъпник който очевидно се възползва от пробиви в върховенството на закона и законодателството. Така че трябва да отговорим категорично. Има най-различни наказателни процедури за държави, които не транспонират петата директива правилно. Необходимо е да се предприемат сериозни мерки и да а, се заемем с тези държави, които отказват да се заемат отговорно с проблема. Прекалено много различия има и а, престъпниците се възползват от това. Затова Европейския съюз трябва да реагира категорично. Директивите трябва да се превърнат в регламенти, трябва ни по-голям надзор на европейско ниво. Трябва да ангажираме до по-голяма степен държавите членки и тяхното национално законодателство. Благодаря. Благодаря и аз, госпожа Киничи. Благодаря господин председател. Разкритията в Луанда Ликс, в която афера участват европейци, е доказателство, че трябва да действаме единно. Явно и има възможност криминални организации да се настанят в Европа и прането е на Париз става един от начините за финансиране на тероризма. Затова е необходимо да се контролира много отблизо прилагането на директивите срещу прането на пари и да се, прилага, да се прилагат наказателно-правни мерки. Органите трябва да имат възможност да контролират и да има допълнително обучение на някои органи, както беше направено в моята страна, създавайки финансова полиция. Гуарда де финанса. Благодаря, госпожо Финичи. Сега давам думата на господин Герейро за една минута. Благодаря, господин председател. Досиетата Луанда показаха как економическите и финансови системи в Европейския съюз всъщност водят до а, корупция и пране на пари. Много е важно недостатъците на тези системи а, да бъдат изследвани внимателно. Само 273 работни места бяха създадени в последната година заради финансовата дисциплина. И както виждаме, това се отразява на всички държави членки. Досиетата Луанда също така показват колко е важно да а, а, предпазваме онези, които подават сигнали и как трябва да прилагаме директивите, които сме приели. А разследващите журналисти а, поемат последствията и наистина трябва да им окажем повече съдействие. Благодаря. А сега госпожа Ферера има една минута. Господин Ферера, извинете ме. Благодаря. Скандали като а, досиетата Люкс и така нататък показват как анонимно капиталите могат да се въртят и как всъщност държавите се действат повече на корпорациите, отколкото на правителствата. Има законодателство срещу прането на пари, но то бива просто пренебрегнато. Нищо не се променя. Властите в така наречените развити страни просто се правят, че не забелязват нищо и не си вършат работата. Няма как да оправдаете подобно лицемерие. Всичко това е резултат от е, неоколониализма, който се шири в е, Европа. Никой няма интерес от това да промени ситуацията. Данъчните обежища ще продължат явно да съществуват на обезпокоявани. Благодаря, казва председателя. А сега думата има господин Радев за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес на ниво европейски съюз сме въвели строги правила залегнали в четвъртата и петата директива за борба с прането на пари и финансирането на тероризма която трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 10 януари тази година но Ликс ясно показва че не всички държави и банки в европейския съюз все още са приложили тези правила. обезпокоителен е фактът че имаме силно регулиран сектор разполагаме с необходимите инструменти за разкриване на всяка потенциално рискова за пране на пари дейност но въпреки това нищо не се е случило. виждаме че през последните години заплахите не идват само отвън а има фрапиращи случаи на пране на пари вътре в европейския съюз по този начин целият финансов пазар на европейския съюз е изложен на заплаха от страна на престъпници и терористи. ландълийкс са поредният пример за неприлагането на европейското законодателство и в частност механизмите за установяване на самоличността на клиентите докладване на подозрителни транзакции свързани с определени сметки и така нататък. в тази връзка европейската комисия трябва да следи за правилното въвеждане и прилагане на съществуващата правна рамка

говориме за един значим проблем, който е важен за всичко нас. Огромен е размера на финансовите транзакции, все повече и повече са е, сложни начините за извършване. Все недостатъчни са е, е, контролните мерки от органите. Трябва повече надзор, повече сътрудничество между различните органи в държавите членки. Европейските органи трябва да играят по-голяма роля, да, и да има по-голям контрол от страна на институциите. Трябва да има Възможността за приемане на европейски правила. Хората трябва да имат доверие в банките, финансовите институции и европейските институции. Далеч сме от това. Нека да започнем борбата с това. Благодаря колегата Маркеш. Давам думата на колегата Каза. Много благодаря, господин председател. Изпирането на пари е нещо, което трудно може да се установи. Трудно е също така да се преследват виновниците. Юрисдикциите трябва да оказват съдействие. Много често обаче информацията не се предоставя и престъпниците остават ненаказани. Журналистката от Малта Дафна Галиция Карузе беше убита, защото разследваше случаи с пране на пари. Независимо от това, информация, важна за нейното дело, все още не бива подадена. Такава информация би трябвало да се разпространява на съответните места. В Европейския съюз трябва също така да се погрижим и трети страни да сътрудничат, когато има разследване за пране на пари. Трябва да има и последствия за тези юрисдикции, които отказват да сътрудничат. Да сътрудничат. Не може да продължава повече така. Благодаря ви. Благодаря много, колега. А сега думата има господин Танк. Благодаря, господин председател. 2 милиарда евро са взети от анголския народ. Те са откраднати. Хората говорят за корупция. Парите, които са присвоени от госпожа До Сантос. Но има и пари в Лондон, които по този начин потъват банкери от Лихтенштайн, данъчни, данъчни консултанти от Люксембург е, осъществяват подобни сделки и ги правят възможни. Човекът, който подаде сигнал, е в затвора вече от една година – не заслужава ли той и другите хора, които подават сигнали, да бъдат заслу... за... защитени? Това е проблем, това е наш проблем. Ние трябва да защитим онези, които подават сигналите и разкриват тези престъпления. Трябва да мобилизираме ресурсите си на национално и европейско равнище. Благодаря, господин колега. А сега Колегата Караш има думата. Благодаря. Уважаеми дами и господа, 200 000 милиарда евро биват изпирани в света, но не трябва да гледаме само другите. Проблемът не започва извън Европейския съюз. 110 милиарда евро се изпират в Европейския съюз. Това е почти колкото европейския бюджет. Така че наистина става дума за надежността и доверието в демократичните институции и в правовата държава. Косите ми настръхват от това противоречие между задълженията, поемани от държавите членки и правоприлагането в тях – ето, четвъртата директива все още не е приложена. Петата също трябваше вече да бъде приложена и транспонирана. Все още имаме нужда от един общ европейски надзор, който да бди над финансовия сектор. Имаме нужда от финансова полиция – на европейско равнище. Нека не направим най-накрая това, което от години обещаваме. Благодаря. Колегата Белка. Thank you, President. Благодаря, господин председател. След дискусиите по Панама, Papers, Paradise Papers, LuxLeaks, ето още веднъж същата афера Луанда Ликс няма смисъл да, да, да се опитваме да, да видим дали Дос Санто се е прегрешил или да, или не. Нека погледнем какво става в Европа. Дубай най-често се споменава а, като мястото, където а, отиват а, черните пари. Защо Дубай и Емиратите не са на черния списък на Европейския съюз? Дайте да преразгледаме списъка в пор, португалски банки, малтийски е, експерти са помогнали на Дос Шантуш да изпере пари. Та, и трябва да се вземат мерки срещу това. Защо, защо трябва да критикуваме най-богатата жена в Африка, вместо първо да попитаме защо Европа просто улеснява подобни деяния? Благодаря, колега. И сега минаваме към спонтанните изказвания. Не мог. Ще дам първо думата на госпожа Питикайнен. Uh, uh, Всички знаем, че най-голяма вина за неприлагането на директивите е в държавите членки. Нямаме европейски надзор, нямаме европейски правомощия, няма сътрудничество в достатъчна степен между звената за разузнаване. Те трябва да имат по-голям набор от правомощия. Всички знаем, че системата просто не функционира в момента, защото не е направена така, че да функционира. И именно това е причината тя да бъде неефективна. Много се надявам в тази връзка, че комисията много сериозно ще а, а, обмисли евентуални промени на директивите, така че те да станат регламенти и прозрачността да се увеличи драстично, когато става дума а, за а, реалната собственост, за да може а, системата най-накрая да заработи. Благодаря. Миле. Благодаря много, колега. А сега думата има господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Госпожо Дали, добре дошла на този дебат срещу прането на пари. Това не е първия. Има дълги, дълга история. Имаше пин, пан, пан, пин, Панама Лекс, Люкс Лекс и много други. И комисията работи по това. Така че затова минахме от четвъртата на петата директива срещу прането прането на пари, която дава повече прозрачност и повече надзор над банковите сметки. И а, а Луанда Ликс е един пароксизъм, защ, за, защото става дума за най-богатата жена в Африка. Да, дъщеря на един дългогодишен диктатор. Но тук става дума и за нещо друго, за директивата за подаващите сигнали, защото тези, които подават сигнали, те отиват в затвора, а не престъпниците. Е, благодаря, господин председател. Благодаря, колега. И сега давам думата на господин Бруцински за една минута. Благодаря ви. Мисля, че много неща вече бяха казани. За пореден път говорим за подобни ликове и за подобни сигнали. Явно прането на пари е, е, е нещо, което не се прави само в трети страни и само в данъчни раеве. Странно е, но е факт, че тези пари се разходват в Европа. Престъпниците винаги са крачка напред пред законите и пред полицията и правоприлагащите органи. Нито една държава членка не може да се справи сама с проблема, ако няма координация. Шест държави искаха да създадат един общ офис за борба срещу прането на пари. Аз бях министър на вътрешните работи в Польша и трябва да ви кажа, че успехът, който имахме на национално равнище, се дължеше на успеха от белязван на европейско равнище и на координацията с другите държави членки. Господин Урик. Thank you very much. Благодаря. В много държави членки законодателството за пране на пари е стрикно, но в същото време има много хазарт в казина и така нататък. Същевременно онлайн казината просперират и то на глобално ниво и е много трудно то да бъде контролирано. Въпросът ми е, има ли някакъв план да се борим с този тип хазарт онлайн? Благодаря ви. Thank you, grazie mille. E adesso ho ricevuto anche in extremis un'altra... Благодаря много. Имаме само още един желаящ да се изкаже, господин Лендърс. Witwassen gaat de laatste jaren steeds vaker via grote banken in Europa. En het wordt tijd dat de bestuurders. Микрофон, микрофон прането на пари включва и много големи банки и много бонуси. Трябва да се борим и срещу това. Благодаря, господин Мандърс. А, от... А, но, dimenticav. Извинявайте, казва е, председателя. Давам думата на господин Полчек. Имате думата. Um, Благодаря. Госпожо комисар, тук става дума за международна престъпност, а в същото време нямаме успехи в борбата срещу международната престъпност. Трябва да благодарим на журналистите и на хората, подаващи сигнали – Виждаме какви са проблемите на международно равнище. Шокиращо е за мен как европейски банкови структури или попечителни фондове затъмняват и крият тези нелегални дейности. Имаме пет различни директиви. Но въпреки това има фрагментация. Трябва да преодолеем тази фрагментация, трябва да заострим компетенциите на компетентните органи, правомощията им т.е. Трябва да преустановим появяването на подобни случаи. Благодаря, господин Полчак. А сега мога наистина да приключа дебата и давам думата на комисарката Дали. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, от името на комисията благодаря на Европейския парламент това, че отдели време за това разискване по така актуалната тема, както и за вашия ангажимент да засилим нашата система и да се справим с тази ситуация. Необходимо е да консолидираме всичките си констатации. Знам, че а, сигурна съм, че вече а, има представа как да а, направим финансовите системи на Европейския съюз по-добре защитени и по-надежни. Решени сме да работим с а, нашите международни партньори, с а, а, хората, които разбират от иновации. Много е важно да инвестираме много усилия, за да а, бъде рамката, която ще се задем, приложена напълно и правилно. Това включва и защитата на онези, които подават сигнали. Така ще дадем тласък на а, компетентните власти в Съюза и ще си гарантираме а, ефективни действия. Благодаря. Благодаря. Yes. А сега думата има госпожа Бърняк за а, да се изкаже от името на съвета. Благодаря. Уважаеми депутати, аз проследих този дебат с голям интерес и чух какво каза комисията, отбелязах си. Председателството смята, че финансирането на тероризма и прането на пари са огромни проблеми за Европейския съюз. Ние ще продължим да работим по тях. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър. С това приключваме дебата. Колеги, имам няколко съобщения. Никола Данте е напуснал социалистите и демократите и се е присъединил към Реню от 3 февруари. На второ място, второто ми съобщение. Господин Кигол, господин Караш, ако обичате. Реню уведоми председателя че има промени в състава на комисиите и делегациите. Тези промени ще влязат в сила от февруари тази година. А сега продължаваме с дневния ред. Изявление на съвета и комисията за хуманитарното положение на бежанците по външните граници на Европейския съюз. Не забравяйте, може да се включите в спонтанните изказвания и да зададете въпрос чрез синя карта, електронно и по стандартния начин. Е, използвайте електронната система, тя функционира наистина много добре. Има инструкции в, на входа към залата. Давам думата на госпожа Бърнеч. Извинявам се, ако произнасям погрешно името ви. Дами и господа, за втори път по, наш... по време на нашето председателство имаме възможност да обсъждаме в пленарна зала положението на беженците на нашите външни граници. Парламентът се вълнува от този проблем и ние подкрепяме е, неговите тревоги. През 2019 година общият брой на незаконните прекусявания на външните граници е било над 130 хиляди, т.е. 6% повече спрямо предишната година, но доста по-малко, отколкото предишни години. Вместо това обаче е пристиганията в, в, на гръцките острови в източното Средиземноморие се увеличи е, с 50%. На последната е, сесия на, е, пленарна сесия на парламента обсъдихме положението на гръцките острови. За пръв път броя е толкова голям след сключването на споразумението с Турция. Гърция излезе с нова стратегия за защита на малолетните, непредложените малолетни и за увеличаване броя на трансферите на континента те се увеличават а, все повече и повече от началото на 2020 години. Но пристигането на мигранти по източно-средиземноморският маршрут а, се, от, се отразява на тази част от Европа, и където има 140% увеличаване на нелегалното, незаконното прекусяване на границите на Западните Балкани. Тази, тази, тази зима има повече беженски натиск, отколкото миналата година. Нашето председателство ще продължи да отдава необходимото значение на това явление и по-специално на положението на Западните Балкани, Балкани и Босна-Херцеговина, където е, около 8, 8 хиляди е, мигранти са в страната. Е, положението е тежко, въпреки подобряване на положението през последните месец. Е, министъра на вътрешните работи на Харватия се срещна с министъра на вътрешните работи на Босна Херцеговина и обсъдиха ускоряването на процедурата по реадмисия, увеличаване на броя на патрулите по границите и е, участие на е, други е, сили на реда от босняшка страна в процеса на защита и на контрол по границите. На Необходими са повече от е, хиляда доп, доп, допълни, допълнителни е, гранични е, инспектори на е, с границата на Босна. Миналата година беха отпуснати много средства за подпомагане на страната за подсигуряване сигурността на мигрантите и особено на, на, на най-уязвимите. Ще продължиме да работиме с нашите партньори на Западните Балкани, за да, за да могат миграционните потоци на нашите граници да бъдат добре управлявани, като се спазват основните човешки права. Новата новото законодателство, което скоро бе прието в Гърция, има за цел да осигури процедурите по даване на обежище, както и, връщ, и връщането на мигранти с цел под, по-добро управление на потоците. Гърция има амбициозен план за връщане на огромен брой незаконни мигранти – за, за да има добро управление на потоците, нашите партньори от Западните Балкани трябва да увеличат капацитета за управление на миграциите, включително да увеличат броя на доброволните връщания и да, те, да прилагат стриктно визовата си политика. Ние ще им, ще им ще ги ще им помогнем с всички възможни инструменти. През последно време обаче има а, много проблеми в а, Либия предвид а, вътрешните проблеми на страната ние създадахме, знаете, фонда за Африка и раби работиме в тясно сътрудничество с Върховния комисариат и други международни организации. Целта на този фонд е връщането по възможност на лица към страните е, по происход и заедно с Върховния комис, комисариат. Целта е тези лица да бъдат върнати в Нигер или в другите страни, да им се